Okay, now we have to... Yeah. Okay, colleagues, if we can take our... И така, колеги, моля да заемете местата си. Започваме с специалното заседание, което ще е съсредоточено върху размяна на мнения с млади хора от срещата на Европейската младеж относно ролята на Европейската служба за външна дейност в решаването на проблема с миграционните потоци. Изключително важен въпрос и актуален днес. Въпрос, в който има политически затруднения, много предизвикателства, но има и положителни неща, които са постигнати. Има държави, които посрещат мигранти и работят, за да помагат на хората, бягащи от военни зони и конфликти. Но знаем, че има и трудности. Затова за мен е голямо удоволствие да пожелая добре дошли на нашите гости. Е, в Страсбург на 20 и 21 май се проведе второто такова събитие, втората такава среща на европейската младеж. 7000 души се събраха и участваха в 10 парламентарни комисии. Всички евродепутати може би са се запознали с доклада от тази среща. Той беше представен през септември и бе озаглавено оформяне на Европа 50 идеи за по-добро бъдеще. Днес ще чуем трима оратори от това събитие. Те ще ни представят някои идеи и след това ще ви дам думата за отговори. Така че ще имаме три кратки сесии. Те ще са кратки. Моля за кратки изказвания, особено от страна на членовете на парламента. И ораторите ще ни представят три идеи, на които ще очаквам да реагирате. Всяко изказване ще трябва да се ограничи до 2 минути. И надявам се, че идеите, които гостите ни ще представят днес, ще захранят следващия дебат с комисията ДВ по миграцията. И така, имаме трима оратори. Линда Флапакова, която учи международни отношения в Брюксел. Линда е тук до мен. Тя се специализира в сигурност и европейски мир. По-конкретно религиозен радикализи... религиозна радикализация и политически екстремизъм. Тя е била стъжант в чешкото посолство в Белгия и в момента работи като стъжант в Европейския център за политически изследвания и е председател на е, студентски съвет. Господин, е, господа Гаврила, е, госпожица Гаврила е получила стипендия от университета Дом тя е, работи за румънска правителствена енергия, за Евро... Е, агенция за Европейския съд по правата на човека и разглежда глобалните хуманитарни проблеми. Тя е, работи като доброволец в областта на човешките права, трафика на хора. След това е Матеус Фандер Юска, който емигрира като дете, така че има опит от първа ръка а, като мигрант. Той работи до 2015 година в Германската служба за миграция и също така участва в Европейската конфедерация на синдикатите, където а, работи по политиките за миграция. И така, ще дам думата първо на Матео, за да представи първата идея, след това Андрея втората, след което ще дам думата на колегите за кратки реакции. Матео, заповядайте. Благодаря, че ми давате думата. Моето предложение ще даде възможност на всички дипломатически и европейски институции да обработват много бързо първоначалните заявления за статут на обежище. Така статута за обежище ще се предоставя на лицата търсещи обежище, пряко нуждаещи се от закрила така както е случая с сирийското население. Това ще се подава в дипломатическите мисии, като същевременно то ще се разпространява в другите дипломатически мисии. Мисля, че промяната ще е важна, защото ще можем да предоставяме закрила на търсещите убежище от самото начало и същевременно неуспешните заявления ще се съобщават на заявителя и информацията ще протича по-добре. Така, лицата няма да са окоръжавани да тръгват по опасното пътуване по, а, към Европейския съюз. Когато работих в службата по миграция в Германия, често придружавах мигранти в кандидатурата им за закрила. А, те искаха да получат статут за това и бяха направили това, прекус... това и идваха в Европа. Все повече хора умират в морето и също трябва да се има предвид, че хората може да не могат да напуснат страните си, за да поискат статут на обежище. Ето, в тези случаи Европейската комисия трябва да предоставя хуманитарна помощ за тези, които нямат възможност да подадат заявление за статут. Това ще доведе до намаляване на броя на лицата, тръгващи към Европа и ще намали работата на трафикантите. Е, този метод е бил успешен в Южна Америка и в Канада. Благодаря и много добре спазихте времето. Точно за две години говорихте, надявах, за две минути говорихте. Следващия орател е Андрея Гаврила. Колеги, чухте предложението, след това ще имате възможност за реакция. Сега Андрея. Предложението ми днес е Европейския съюз да създаде безопасни зони в градовете, функциониращи градовете, в зоните на конфликт, вместо да създава беженски лагери. По този начин ще се улесни работата на Европейския съюз. Така беженските лагери ще станат градове с безопасност, нещо за което ние ще под... ги подкрепим. Това ще стане в партньорство с различни европейски градове градове по конкретни въпроси. Но градовете на безопасност може да са успешни само ако се предостави безопасност, сигурност от военна гледна точка и за това ще са необходими съвместни усилия на всички страни. Наскоро срещата на високо равнище в Нью Йорк доведе до е, документ ратифициран от 193 страни и това е началото на усилията за да възвърнем стабилността и мира. На следващо място трябва да се разработват е, действ... външните действия на Европейския съюз. Трябва да се заделят фина... европейски фондове за здравеопазването и образованието в тези градове и да се даде възможност на хората, напускащи градовете, гражданите да се самоиздържат. Вместо им, да им се дава на къща, да им се предоставят материалите, за да си я построят сами. Хората, които временно живеят в безопасните градове, ще имат достъп до здравеопазване и образование, но също трябва да имат възможност да се развиват, за да бъдат економически самостоятелни като това не трябва да включва чуждестранна политическа намеса. Това предполага те да могат да развият собствен бизнес или да могат да са самостоятелни и автономни от гледна точка на прехраната си и да имат собствен парцел земя. Благодаря. Председателката, чухме две идеи. Едната от тях е много важна и за заседанието ни този следобед, когато ще говорим за Сирия. Ще чуем от комисията какво се случва зад колисите, какви са усилията и вашите идеи и за по-добрата работа между държавите членки се вписват в тази рамка също. Как, как ще процедираме сега? Имаме две идеи. Сега ще чуем някои е, е, членове на парламента, двама за тази сесия. Госпожа Десандес е първата ораторка. Благодаря много. Напълно съм съгласна с първата представена идея. Разбира се, Европейския съюз трябва да отвори служби за лицата търсещи убежище в страните, където има много сирийски бежанци, по-конкретно Турция, Ливан и други. И е, единствения начин да се поиска статут на убежище е да се плати на трафикантите, за да се отиде лично в Европа по един незаконен начин. Такъв е случая в момента при положение, че може да се направи това на място. Така че напълно съм съгласна с предложената идея. Ще припомня, че Канада има такава практика хиляди хора е, бяха е, закриляни, когато бяха подали кандидатур, кандидатурите си за обежище в друга страна, председателката. Да, това е нещо, което видях, е, което, за което си помислих и когато бях в Турция, да се разрешава проблема с хората там на място. Господин Пансери. Грация. Трябва да кажа, че Анализът на новите идеи е винаги много интересен, особено когато идват от млади хора. Опитвам се да намеря слабите места в тези идеи. Идеята да се използват дипломатическите представителства се оказва трудна. Първо трябва да подсилим тези представителства, които не винаги са на висотата на потребностите. Второ, е, трябва да има европейски страни, които са готови да приемат беженци. В, е, в Канада едно, но в Европа е доста по-сложно. Необходимо е да има солидарност при разпределението. Третият елемент е следният. Както знаете, има различни видове иммиграция когато има економическа емиграция, можем да разсъждаваме за варианта дипломатически представителства, но това влиза в, през, в противоречие с идеята на много държави и членки, които не искат никакви економически мигранти. Има и друга иммиграция. Това е това, е, това са лица, които бягат от война, конфликти и преследвания. ние не можем да направим так, не можем да очакваме хората да отидат в дипломатическо представителство, да попълнят формуляр и чак тогава дойдат, имат нужда да избягат бързо, веднага. Това е свързано с трудности. Да, интуицията е точна, но мисля, че трябва да се допълни с тези елементи, които посочи. Да, действително изпълнението на тези политики е свързано с политически трудности. Сега, Андрея, ще отговорите ли на двамата депутати? Аз мисля, че те са свързани повече с идеите на Матео. Сега по въпроса за економическата миграция, акцента трябва да бъде върху превенцията и предполага дългосрочни действия. Благодаря, госпожо Сърнес, е, за подкрепата на нашата идея. Благодаря на господин Панцери. Искам да му кажа, че е трудно да се е, включи тази задача в задълженията на европейските дипломатически мисии. Както казах обаче, е много важно тази задача да се разпредели между всички представителства, за да не се окаже само една страна, която да поема целият товар. Затова е необходимо да има повече служители в представителството. Те трябва да бъдат специално обучени. Вие говорихте за лица, които имат спешна потребност в Сирия, да речем, когато те подадат молба за обежище, те трябва да получат веднага документи, така че да, е, да заминат за Европейския съюз, е, без да им се налага е, да пътуват незаконно. Председателката, да, това е практическа идея, но е свързано с политически проблеми. ВКБОН има много опит с беженци на място. В миналото е имало програми, по които са били взимали, при кои хора са идвали пряко от беженски лагери. Мисля, че има положителен опит, неща, които са били правени и този опит може да се използва. И сега Линда Слапакова има думата. Благодаря, госпожо председател. Милиони семейства прекосяват Средземното море. Младежите трябва да участват в усилията за предотвратяване на масовата миграция. Затова прилаг, предлагам специална рамка която да отговаря на въпросителните на младежите. Първо, достъп до образование, обучение. Е, липсата на социално-економически възможности е мотив е, за миграция. Ако че нищо не се направи, младите няма да има друг вариант, освен да напускат е, страните си. Второ, предлагам, да съ... предлагам повече сътрудничество между младежките организации организациите на гражданското общество, борбата срещу радикализацията. Мога само да кажа, че екстремизма и радикализацията влияят много сериозно на общностите и водят до несигурност и нестабилност. Има нужда от повече усилия за да могат местните общности да предприемат по-решителни действия срещу радикализма чрез една програма, която е насоч, въведена в Европа и може да се изнесе, така се каже, Средземно море. Накрая програми за връщане на мигрантите в дългосрочен план. Общностите трябва да могат да създадат среда, в която младежите да могат да функционират, да, да се чувстват добре. Андрея Гаврила ще представи следващата идея. Възоснова на принципа, че когато научи един човек да лови риба, той ще се, може да се храни цял живот. Призовавам комисията ФЕД да създаде Европейски корпус на мира, финансиран от Европейския съюз, който да изгражда капацитет и устойчиво сред младежите, включени в европейски дневен ред. Онези, които искат да, обсу, да работят в интерес на, устойчивост, на устойчивостта, ще могат да подготвят младежи в областта на селското стопанство и други. Вятърна мелница може да се изгради от старо колело. Един млад младеж от Малави промени своето село, като използва стари материали. По този начин ще се спомогне за предотвратяване на конфликта. Фондовете на Европейския съюз ще покриват месечен доход за основни потребности. Доброволската служба ще се счита за дейност. Трябва да, да се осигури видимост, за да се вдъхновяват и други младежи. Европейския съюз трябва да помогне на младежите да намерят смислен живот. По този начин екстремизма и радикализацията могат да бъдат предотвратени. Колеги, иска ли някой да реагира на тези идеи? to work with each other really to find solutions to the problems. We know that in Africa, for example. Знаем, че в Африка демографския растеж е огромно предизвикателство пред създаването на работни места. Вчера в комисията по развитие говорихме за интелигентни села – без енергетика не можеш да учиш, тъй като в 6 часа вече става тъмно, така че идеята за трансфер на технологии вече е в дневния ред. Е, има ли колеги, които искат да реагират е, и да коментират тези идеи? Ели. Искам да ви благодаря за идеите, за това, че сте тук и споделихте своите идеи. Дойдох с закъснение, защото бях на друго заседание. Може би вече сте говорили по тази тема. Тук в парламента от години и поне последните две години настояваме за усилия, за разпределяне на усилията между държавите членки. При две седмици бях в Нью Йорк. Проведе се първата среща на високо ниво в рамките на не за мигрантски беженски е, потоци. Говорихме за е, това, че е необходи, са необходими усилия на глобално ниво. Това става дума за глобален проблем, който изисква глобално решение. Само, че в Европейския съюз как да настояваме за глобални усилия, след като не успяваме да приемем общо решение? И имаме нужда от такова решение. Шест държави членки е, обработват 80% от е, исканията за обежище. Ако обаче усилията се разпределят между 28, устойчивостта ще се повиши. Ние като парламентаристи всяк, почти всяка седмица разговаряме с избирателите. Не винаги е лесно да се разберат е, разпределението на задачите между различните институции, съвета, комисията и парламента. Но при всички случаи не можем да не държим на разпределението на задачите, тъй като нищо няма да стане. Ана Гомеш. И аз съжалявам, че не можах да чуя всички предложения, защото бях на друго заседание. Чух а, е, края а, е, и той, той ме развълнува. Да, трябва да насърчаваме младежите да бъдат активни субекти а, за демокрация, не за култура на смъртта. Ето защо нашите правителства трябва да инвестират в програми за превенция на разпространението на екстремистската идеология, която води до насилие. Не смятам, че нашите правителства са свършили достатъчно работа. В парламента преди една година говорихме за борбата срещу превенцията. Инвестициите тук са крайно недостатъчни. Резултати няма да има, ако не бъдат привлечени младежите и техните организации на местното ниво, така че те да станат в активни субекти в усилията за борба срещу е, терористичните групи, които е, разпространяват омраза. Разбира се, това е свързано и с политики, които властяват младежите. И разбира се, е свързано и с социални възможности, с работни места. Не можем да продължаваме да смятаме, че ще вършим добра превентивна дейност, ако не предлагаме възможности на младежите, възможности идващи от работни места и така нататък. С други думи, трябва да се сложи край на политиката на строги економии, които в крайна сметка се оказва вредна и за сигурността. освен това, искам да се върна това, което каза Ели за беженците. Начинът, начинът по който нашите правителства се справят с приток на мигранти и беженци, стените няма да ги спрат. Те ще продължат да идват, повече ще идват. И Европа трябва да положи колкото по-малко работим за предотвратяване на конфликта, толкова повече хора ще идват. Имаме нужда от общ подход. Подход, който да не подпомага трафиканте на хора. Антонио Гутереш каза, че трафикантите знаят как да управляват притока на хора. Ние сме тези, които не знаем какво да предприемем, защото по един и друг начин ние осигуряваме бизнес на трафикантите. Единственият начин да се спре този бизнес е да се създадат безопасни коридори които да дойдат като беженци или мигранти, докато правителствата указват, отказват да направят това, мигрантите ще продължат да идват. А, времето ни е недостатъчно. След сега ще чуем двете идеи и след това ще реагирате. В без 15 трябва да приключим с тази точка. Сега идваме към следващите две идеи. Може би комисията ще иска да каже нещо за Европейската доброволческа служба за младежите. Вече имаме една програма, не знам колко е известна. Линда сега ще представи още една идея. Благодаря. Всъщност тя продължава последното изказване по смисъл, по каналджиите и е, правоприлагането. Последният доклад за трафика на хора показва, че е, миграцията създава огромна мрежа от е, трафиканти. Над 90% от пристигащите мигранти са незаконно пристигнали. Така че правоприлагането може да се подобри, за да бъдат нашите граници по-добре е, опазване и да се разбият мрежите за организирана престъпност. Сътрудничеството между държавите членки трябва да се засили. Има редица платформи за това между отделни държави членки и агенции като Европол и Евроюст относно организираната организираната престъпност и трафика на мигранти, но предвид е, мащабите на проблема, смятам, че може да стане по-ефективно сътрудничеството между европейските агенции, трети страни и държавите членки за борбата срещу организираната престъпност. Например, наскоро бе създаден център за е, европейски е, трафик на мигранти. Може да има такива центрове в трети страни, може да има и работа на ниво средиземно Черноморски район, където има сътрудничество между средиземноморските държави, както, например, има и съвет за това в балканските страни за сътрудничество. Друго много важно нещо предвид политическата обстановка е да се създаде, да се дадат условия, които не благоприятстват трафика на хора, а които благоприятстват борбата срещу организираната престъпност. Това трябва да бъде поместено в а, а, даден дискурс, но този дискурс, езика, който се използва, трябва да бъде ясен, да не води до стимулиране на престъпна дейност, защото именно това води до разрастването на организираната престъпност. Благодаря, казва председателката Матео, за последната идея. Второто ми предложение е да се създаде база данни, където мигрантите качват автобиографията си, за да може да бъде съпоставена тя с работодателите в страните, където те искат да мигрират. Когато има засечка, може да се изпрати кандидатурата в тази държава членка, след която да проверява тяхната кандидатура за статут и да прецени дали имат добри шансове за заетост, по, зависимост от техните квалификации, умения и, и образование. По този начин ще се удовлетворяват потребностите на мигрантите и на страните домакини, защото интеграцията е един двупосочен процес, в който се взема предвид не само волята на мигранта, но и способността му за интеграция. Освен това, така процеса на правоприлагане в Европейския съюз ще стане по-прозрачен. От опита си в синдикалната дейност знам колко трудно се интегрират мигрантите на работното място. Те имат трудности свързани с езика и освен това не знаят дали уменията им ще бъдат признати, което води до липса на самочувствие. Наш дълг е, като страни домакини, да предоставим уместно обучение, за да увеличим достъпа на мигранти до трудовия пазар. И това ме води до още един аспект да се признават квалификациите, които мигрантите вече притежават, защото често те са високо квалифицирани, а ние не се възползваме от уменията им, поради причината, че техните квалификации не се признават в Европейския съюз. Важна ни е международна система за хар... хармонизирана система за признаване и може би в банзата данни, за която говоря, може да се включи система за признаване на квалификациите. Но за да имаме такава система, ние е необходим, по... ни са ни необходими повече инвестиции в държавната служба. Председателката за реакция за последните идеи Тереза Хиблер. Sí. Muchísimas gracias, Presidenta. Eh, Благодаря, госпожо председател. Нека първо да кажа, че аз смятам, че провеждането на това заседание е изключително важно, защото наистина трябва да обсъдим задълбочено въпросите, свързани с миграцията, които очевидно вълнуват и младите хора. Благодаря ви, че организирахте тази обща дискусия защото всъщност за какво става въпрос сега? За доверието към Европа и за изключително тежката тема, свързана с бежанците и миграцията, свързана от своя страна с тероризма. Днес говорим за бежанска криза и за миграция и според мен – не можем да не признаем, че Европа трябва да докаже и покаже пред младите хора, че е в състояние да направи нещо и да променя нещата, защото в момента най-важно е да се прояви солидарност по отношение на трети страни от една страна, но и солидарност между самите членки на Европейския съюз, която за сега не достига. Така че сега изпращаме на младите хора какво послание, че пред лицето на една изключително сложна тема не можем да бъдем солидарни. Много често се чува Европа трябва да направи това, Европа трябва да направи онова. Сякаш Европа е едно цяло. Европа не може да решава всички проблеми, а освен това проблемите трябва да се решават от корен, т.е. в случая да се започне от самите трафиканти на хора, защото се оказва, че въпреки всички доклади и сведения, които получаваме, Нямаме достатъчни средства за оказване на натиск и справяне с сериозния проблем на организираната престъпност и трафика на хора. Все още наистина не сме намерили правилния подход към решаването на проблемите, започвайки с причините за тях. А трябва да го направим, защото а, иначе ще бъде трудно. Благодаря. Времето ни изтича. Не виждам други желаящи да реагират сега. Затова, може би, е, ще чуем последни коментари, последните две идеи. Линда първо. На първо място много важно е да се обсъди ангажимента на Европейския съюз към съседните държави, защото Европейския съюз действа в най-добрите си интереси по отношение на миграцията и всяка сделка, всяко, всяка спогодба в тази област е насочена към това. Но е, това се отразява на хората от тези трети страни, защото младите хора гледат към Европейския съюз като начин за по-добро бъдеще. Но ако Европейския съюз продължи да поставя като приоритет собствените си интереси, не знам дали и това няма да се отрази отрицателно върху дългосрочния ангажимент за подобряване на ситуацията. Не знам дългосрочно дали това ще подобри ситуа... Е, отношенията между Европейския съюз и трети страни и конкретно между средиземноморските страни и нашите партньори в чужбина. Мисля, че това е сърцевината на проблема. Не мога да кажа как може да се разреши той. Според мен е, той се дължи основно на, поли... на липса на политическа воля, но мисля, че ролята на Европейския парламент е да лобира за тези ангажименти и тя е много важна за Европейския съюз. Благодаря, Андрей. Андрея. Искам да отговоря на предходния коментар. Действително съществува проблем с единността в Европейския съюз. Важно е да са, четаем усилията ни. Нашия модел е обединени в разнообразието и как да постигнем това обединение. Мисля, че едно от решенията ни се отнася до младите хора, защото те по-лесно се обединяват и по-лесно приемат разликата между тях. Следователно, трябва да продължим да инвестираме в програми за младите хора, защото когато те са по-ангажирани, това е положително. И за нас днешното събитие е много важно, защото това ни дава увереност, че нашия глас се чува и че някои от нашите идеи могат да бъдат превърнати в действителност. Да не забравиме, че един дом, който не е обединен, няма сила. Така че нека да обединим нашата институция. Благодаря. Благодаря, Матеос има думата. Благодаря. Благодаря, че изразихте съгласие. Радвам се, че идеите ни ви харесват. Европейския съюз трябва да бъде по-силен и да покаже, че държавите членки могат да си сътрудничат, за да решат проблема с миграцията в момента. Ние тримата сме представители на най-голямото събитие за млади хора в Европа, затова ние представяме един вид млада Европа. Надявам се, че успяхме да ви представим една Европа, която е обединена, която е готова да покаже солидарност и че младите хора имат какво да кажат и се радваме, че ни изслушвате. Председателката, преди да закрием, ще видя Европейската комисия желая ли да реагира. Мария Де Паулис, не ви виждам. А, виждам ви, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Генерална дирекция ДЕВКО вече работи по първопричините на миграцията. Ще ви дам няколко примера. Осъществяваме действия за оправомощаване на младеща в 10 страни, за да може младите хора да участват в политическия процес на вземане на решения. Имаме проект в професионалното образование и обучение и също разглеждаме възможностите за подобряване на пазара на труда и, и преодоляване на разминаванията на нуждите на пазара на труда и образованието, което се предоставя. Освен това, искаме квалификациите да се признават в партньорските страни, като по този начин ще насърчим мобилността между различните държави. Това е една основна причина, но не е по никакъв начин единствената. А, има и много проблеми, свързани с детството на младите хора, защото днешните деца ще се превърнат в следващото поколение мигранти. Освен това, много мигранти са деца, които идват в Европейския съюз и са непридружавани. Те са много уязвими, затова редица мерки се прилагат. Генералният директор на комисията работи за да се гарантира последователност тук и да се направи обзори на другите видове политики в тази насока, които изпълняваме. Също така работим заедно с хуманитарната ни служба, за да предоставяме образование, здравни услуги и всички други базисни услуги, необходими за бежанците. Това са само няколко примера, които мога да ви дам. Мога да ви дам и други, ако имате нужда, можете да ни кажете. Председателката, благодаря. Благодаря на нашите гости днес. Виждаме, Виждате, че европейските институции се опитват да стигнат до решение на, на, мигра... на кризата с мигрантите. Често обаче те са спъвани от държавите членки. Там има и много различни политически решения, а и, обществе... и общественото мнение се намесва. Така че, когато вие се върнете във вашите страни, можете да работите, за да се изгради един консенсус за това, което трябва да се предприеме. Защото националните правителства трябва да стигнат консенсус, трябва да работим на всички всички равнища за една по-последователна и солидарна Европа. Колеги, нека благодарим на гостите ни. Благодаря. Мисля, че е добре в различните ни комисии да обсъждаме различни въпроси. Благодаря ви за участието. Бяхте много дисциплинирани, съсредоточени. Надявам се и колегите ще останат така през следващия дебат, на който сте поканени да оставите, защ... останете, защото той ще е съсредоточен върху миграцията. Сега минаваме към 13-та точка от